Преминаваме към изявление на комисията относно заседанието на високо равнище на ООН за ХИВ и СПИН. Заповядайте, господин комисар. Уважаеми господин председател, почитаеми членове на парламента, милиони хора по света живеят с СПИН или с вируса му. Ние е, много дълъг път извървяхме борбата с, с тази болест, но ако искаме успешно да сложим край на тази епидемия до 2030 година, трябва да ускорим и разширим усилията си. Господин комисар, минута, ако обича. Госпожи и господа, колегите, които не желаят да участват в този дебат, моля колкото може по-бързо и по възможност тихо да напуснат залата. Колеги, за вас се отнася. Е, колега. Колега. Sagenhaft. Направо невероятно. Господин Гуатиери. Господин Гуатиери. Го... Господин Таяни, можеш ли да кажеш на господин е, Гуалтиери довиждане? Благодаря ви. Заповядайте, господин комисар. Благодаря, господин председател. Продължавам. Ако искаме успешно да сложим край на епидемията от СПИН до 2300 година, трябва да ускорим и разширим своите усилия за превенция на ХИВ-СПИН, за да дадем на всеки шанса за ранно диагностициране и за да осигурим надлежното лечение на всички, които се нуждаят от нея. Комисията категорично приветства срещата на високо равнище на ООН по въпросите на ХИВ-СПИН, която ще бъде проведена през юни в Нью Йорк и подкрепя нейния призив за по-бърза реакция. Болестта силно засяга Южната част на Африка и е, зоните на юг от Сахара. Особено изложени на риск са младите момичета. Тук, в източна Европа, инфекциите е, на, от хивспин все още растат. Европейският съюз има своята роля в борбата за изкореняване на хивспин у дома в съседните страни и по другите части на света. Трябва да окажем подкрепа и солидарност на тези страни, които се нуждаят най-много от тях. ООН канализира усилията за борба с ХИВ и СПИН чрез Глобалния фонд за борба с СПИН, туберкулоза и малария. Целта е да се осигури лечение на над 8 милиона души. Европейският съюз и неговите държави членки заедно осигуряват над 1,5 милиарда евро. Те вече са дадени. Това е от бюджета на Европейския съюз и това е над 50% от а, е, общата сума. А, е, има планове за а, отпускане на още 570 милиона за периода 2017-2020 година. Сега Фокусът се измества от болестта, от самата болест, към по-интегриран подход за удовлетворяване на разнообразните нужди на хората, пострадали от болестта. Също така трябва да се помогне на третите страни, особено по-неразвитите от тях, да гарантират санитарни, хигиенни условия за живот на всички свои граждани, както и необходимото диагностициране и лечение. Необходими са усилия и в страните със средно за среден доход на глава от населението. Специално трябва да се обърне внимание на предаването на спин от майките на деца. Новите заразявания намаляват като брой. Е, много широк е обхватът на лечението, но има и значителни предизвикателства. Над 300 000 души в Европейския съюз се нуждаят от пожизнено лечение. Все още всяка година се заразяват 30 000 души, въпреки че хивспин може да се предотврати. Лечението струва милиарди евро. Европейската комисия работи заедно с държавите членки и с гражданското общество за усилване на превенцията, на тестването и осигуряване на универсален достъп до лечение. Особено в Източна Европа и в Централна Азия епидемията обаче расте. И това, което правим, трябва да бъде резултат на сътрудничество. Необходимо е да се интензифицират усилията ни във всяка от най-засегнатите от това бедствие страни. Благодаря, господин комисар. Господин Бусой, за две минути. Салют презенца, домнului комисар. Благодаря, господин председател. Благодаря на господин комисар, че е тук в пленарна зала. Съгласна съм с много от нещата, съгласна съм с много от нещата, които той каза. Новия доклад на генералния секретар на ОНЕ за ХИВ-СПИН ни предупреждава за случващото се през последните 15 години. Въпреки, че има напредък, е възможно да се загуби и постигнатото до тук, ако не се предприемат достатъчно мерки през следващите 5 години. Това означава, че трябва да се увеличи увеличат средствата, отиващи за превентивна дейност. Половината от заразените с ХИВ през последните години са починали поради липса на лечение. Има все пак известен напредък от 2011 година се предоставя антиретровирусно решение на повече от 2 милиона души инфектирани с хив спин, нещо, което води до значителни намаления в смъртните случаи, обаче има сериозни проблеми с бедността, с дискриминацията, особено за уязвимите групи, тези категории хора, които вече са уязвими и не трябва да страдат още повече заради дискриминация, особено от децата. През 2000, от 2000 до 2011 година броя на заразените деца е намалял, но все още има сериозни поводи за безпокойство в определени страни. Трябва да се направи всичко възможно хората, които са заразени с хив спин, да бъдат да могат да имат достъп до лечение през целия си живот. Господин Гереро, две минути. Благодаря, господин комисар, господин председател. Обединените е, нации е, отчетоха огромния напредък в изследователската дейност. Цялата събрана информация позволява да се действа е, по-добре превентивно, да се вземат по-добри фармакологични мерки и мерки в здравната система. Действията са координирани. Най-важното обаче в постигнатия напредък е това, че днес всички са ангажирани в борбата с тази болест, от която страдат повече от 500 000 души. Това е болест, в която хората продължават да се заразяват по целия свят. Африка е много важен континент. Това е не само най-бедният континент, но и континента, в който има най-много страдащи от хив и спин. Ние трябва да направим така, че да бъде е, е, че 90% от е, заразените да бъдат обхванати в системата от здравеопазване, 90% да бъдат лекувани, а 90% от лекуваните да могат да живеят с тази инфекция. Затова Европейският съюз трябва да настоява е, страните членки да е, приемат координирани национални стратегически планове, които гарантират превенцията защита, лечението и се борят срещу дискриминацията на заразените. В Испания националната стратегия е отслабена и е отслабена борбата срещу спин. Господин Гърнс. Благодаря, господин председател. Един от здравните приоритети през 2016 година несъмнено е конференцията за рефинансирането на Световния фонд за борба с СПИН. Е, имам предвид е, този фонд, който спомена господин комисария. Международната общност е поканена да изпълни своите отговорности, да свалим гарда пред заплахата днес, не само пред спин, но и пред маларията и туберкулозата би било доказателство за късогледство. Окоръжителните резултати след е, началото на функционирането на фонда през 2002 година категорично подкрепят по-нататъчната борба с тези три болести. Трябва да се очаква не само комисията, но и всички държави членки на Европейския съюз, както и всички промишлено развити страни да разбират приоритетите на световното политическо здравеопазване, политическите приоритети на световното здравеопазване. Е, що се отнася до СПИН по-специално, трябва да се противопоставим е, на е, спънките пред достъпа за пациентите с СПИН до антиретровирусни средства. На времето прекалената предпазливост и прекалената е, страхливост е, ни докараха до е, безисходица. Достъпът до здравеопазване за всички може да бъде успешна инициатива, ако не се страхуваме. През 2000-та година и до сега комисията поема своите задължения, изпълнява ги. Сега е ред на държавите членки да сторят същото. 30 секунди. Госпожа Санчес, минута и 30 секунди. Благодаря, господин председател. Спинът се превърна в световна епидемия. От 2011 до 2015 година стотици хиляди души са загинали от тази болест. О, не предупреждава е, колко е, е важно да продължат усилията е, за борба срещу този бич. Подкрепата не е достатъчно. Ако искате да дадете действително подкрепа на програмата на ОНЕ, трябва да дадете подкрепа за конкретни усилия, които да стигнат до хората, не да са в интерес на големите фармацевтични фирми. Хората трябва да имат достъп до медикаменти, независимо от съображенията, свързани с интелектуалната собственост, които продължават да се използват от фармацевтичните групи. Причините, поради които, която лекарства не стигат до повечето хора, са патентите. 95% от хората, които са заразени с хив, нямат достъп до последните медикаменти, тъй като има патенти. Предаването на хив е чрез сексуални отношения. Най-важният начин за предотвратяване на спина е да се използват презервативи, а не просто да се проповядва въздържание от секс. Тук говорим не само за презервативи за мъже, а също и за презервативи за жени. Освен това, трябва да се използва по-логичен подход към политиката и повече информация за всички, особено за жените в по-слабо развитите страни. Благодаря, госпожа Хаутела. Благодаря, господин председател. Фактът, че с момента в Африка има по-малък брой на новозаразени с спин, а лечението дава резултати, е обещаващ това означава, че чрез финансиране на борбата с ХИВ-СПИН можем да сложим край на тази епидемия до 2020 година. Искам да обърна внимание на обстоятелството, че в Източна Европа и в Юго-Източна Азия условията са доста тежки и трябва да подкрепяме е, борбата с болестта, като същевременно се зачитат правата на човека. Най-уязвимите хора се нуждаят от повече защита. Нуждаем се от рационална политика по отношение на наркотиците. Трябва да се борим за добри условия в затворите, както и за грижи и лечение, достойно лечение за така наречените сексуални работници. Чини, до минута ще изрежда. Господин Педичини, Две и половина минути. Благодаря, господин председател. Целта е до 2020 година да се справим с епидемията от ХИВ. Тази цел обаче не може да бъде постигната в Централна и Западна Африка. В момента около а, една трета от заразените загиват. 95% от всички инфекции. А... Проблема. Nel 2014 sono state rilevate 3600 през 2014 година са констатирани 3695 нови инфекции в Европа. Тоест трябва да се намерят нови подходи, трябва да се инвестират нови средства. Общественият е, сектор не предоставя достатъчно е, средства а, е, за лекарства. Разчита се на частния сектор, в който цените са по-високи. Липсва достъп до лекарства в Африка. Друг а, проблем е, че развитите държави разполагат с твърде много, с достатъчно медикаменти, но фармацевтичните концерни взимат решения по собствена преценка трябва да направим нещо срещу фармацевтичните концерни. Тяхното поведение е скандално. Госпожа Пиятикайнен. Господин председател, Нека първо да благодаря на комисаря за направеното изявление. Той показва действителен ангажимент за разрешаване на проблемите, свързани с хив спин и в Европа, и по света. Важно е Европа да поеме водеща роля при борбата с този сериозен проблем – Предизвикателствата са огромни, но нека да не забравяме, че борбата срещу ХИВ е добър пример за това как международното сътрудничество би могло да постигне положителни резултати. Успяхме, например, да насърчим развитието на нови медикаменти, успяхме да, подвр... да подобрим превенцията и стана възможно да се увелича, увеличи продължителността на живот на заразените и на онези, които са се разболели. Това, разбира се, не е достатъчно, за да направим това, което обещаваме. Трябва да работим по четири насоки. Първо, профилактика. Профилактиката означава и работа по отношение на сексуалните права на жените и момичетата. Друг важен въпрос е свързан с социалната справедливост и правата на човека. Трябва да работим в областта на образованието, на изграждането на информираност и е, на това хората да могат да се лекуват без да бъдат стигматизирани. Предоставянето на информация е най-важното. Както добре знаем, тези проблеми често са свързани и с социален статут. И това е, е нещо, което не трябва да се пропуска. Госпожа Кабесон Руис. Благодаря, господин председател. Сега вече имаме доклада на ОНЕ за тази година, в който се отчита значителен напредък превенцията и лечението на хив-спин. Както се каза и в самия доклад, обаче не бива да изпадаме в самодоволство. През последните 15 години е станало ясно, че са необходими трайни и устойчиви усилия, ако желаем да ограничим и да изкореним епидемията от спин. 20 милиона души са заразените по света. Много от тях нямат достъпа до лечение. Ние сме гласували за достъпа до лечение за хив спин в нашия парламент. Както и преди е казвано, трябва да повторим и сега, че достъпът до лекарства и лечение трябва да бъде неразделна част от всяка политика в областта на общественото здравеопазване. Това особено въжи за младите момичета и за жените. Искам да отправя един призив. Зная, че в момента има економическа криза. Но въпреки това трябва да посветим огромни усилия на борбата с приема на наркотици като хероин и кокаин, защото те неимоверно допринасят за разпространението на спин. Трябва да си поставим амбициозни цели, ако искаме да изкореним този бич до 2030 година. Трябва да работим заедно и разбира се да укрепим нашите системи на здравеопазване, да гарантираме всеобщ достъп до лечение за всички граждани на света. Благодаря. Господин Фария, минута минута и половина. Um Господин председател, скъпи колеги, Факт е, че е постигнат напредък е, е, в борбата срещу ХИВ е, и СПИН. 6 милиона души се третират с ретровирални средства. Инфекциите намаляват като цяло броя на заразените с ХИВ са намалели с 12% от пика на е, епидемията. Трябва обаче да се вземат още мерки, за да могат заразените да живеят достойно и да се лекуват без дискриминация. Много от заразените нямат достъп до лечение и не са информирани за това, че са заразени. До 2030 година е, целта е да се сложи край на епидемията. Това означава, че е, през следващите пет години трябва да координираме нашата стратегия и да е, солидарно да финансираме тази борба. Трябва да инвестираме в системите за здравоопазване, най-вече заради най-уязвимата група. Трябва да инвестираме най-вече и в превенцията. Необходими са повече средства, необходим е интегриран и всеобхватен подход, за да се постигне напредък. За това трябва да приветстваме инициативата на ООН. Надявам се Европейския съюз също да успее да обединим своите е, усилия. Госпожа Сенра. Благодаря, господин председател. Европейският съюз и участниците на тези срещи на високи равнища трябва да поемат сериозно ангажимента, свързан с предотвратяването на социалната изолация и дискриминацията срещу хора, страдащи от ХИВ или СПИН. Има страни, в които се криминализират хората носители на вируса. Трябва да се борим не само срещу хивспин, но и срещу други сексуално преносими болести. И фармацевтичната индустрия трябва да а, е, а, е, сложи край на срамното отношение да а, е, настоява на патентите. Трябва да обърнем особено внимание на младите хора, които са особено уязвими и могат да станат жертва на хив спин. Публичните здравни служби трябва да са в услуга на хората, а не в услуга на фармацевтичните фирми. Госпожо Сенра, госпожа, господин Арнот има въпрос към вас с синя карта. Приемате ли го? Благодаря, господин председател. Моят въпрос е следният. Разбирам какво имате предвид, като казвате, че фармацевтичните фирми е, искат високи цени за антиретровирусни препарати. И разбирам какво искате да кажете, е, че, когато казвате, че това има въздействие върху борбата срещу хивспин. Но как тогава предлагате да действа ООН? Е, какво да направи ООН на тези срещи на високо равнище по този проблем? Заповядайте. Е, е, Благодаря за въпроса. Мисля, че съвсем ясно казах, че Европейския съюз и индустриализираните страни трябва заедно да поемат ангажимента да се сложи край на злопотребата с патенти и е, фармацевтичните е, фирми да са длъжни да произвеждат медикаменти на справедливи цени. Госпожа Пети. Благодаря, господин председател. Тази година отбелязваме е, годишнина от първата инфекция с ХИВ, подкрепена от научни данни – Науката е нещо много важно, но образованието и е, превенцията са още по-важни. Образованието ще позволи на нашите деца да станат отговорни млади хора. Нека инвестираме в него. Отговорното поведение днес е още по-актуално, тъй като са на лице обезпокоителни тенденции. Голям брой деца и младежи на възраст от 10 до 19 години се заразяват от хив спин. Стотици хиляди хора са изгубили живота си. Експертите твърдят, че до 2300 година епидемията няма да бъде така смъртоносна, ако поне 90% от заразените бъдат диагностицирани и получат антиретровирусно лечение. 22 милиона души все още нямат достъп до лечение, голяма част от тях дори не знаят, че са болни. Областта на юг от Сахара в Африка е тази, в която има най-голям брой заразени Голяма част от усилията в тази област се полагат от религиозните организации. Би трябвало и политическите лидери да се ангажират по-отговорно. Преди два месеца религиозните организации публикуваха съвместен документ за изкореняването на хив спин сред децата на възраст до 20 години. Над 70% от заразените бремени жени са получили необходимото лечение, за да не предават заразата на децата си. За съжаление, това лечение е достъпно само до за 820 хиляди от над 6,5 милиона заразени деца. Световната здравна организация работи по този въпрос с редица експерти. Председателят благодаря, господин е, председател, е, наблюдавам, е, че заразените са подложени на дискриминация в системата на здравоопазването и на работното място, което води до допълнителни психически страдания. Трябва да престанем да стигматизираме заразените, трябва да разпространяваме адекватна информация в обществото, трябва да знаем, че борбата с тази болест е наша обща отговорност и всички трябва да участват. Най-големия проблем във връзка с СПИН е този, че заразените те е, са стигматизирани и много често не смеят да търсят информация. Трябва да се борим срещу това стигматизиране, трябва да се борим срещу дискриминирането на заразаните с ХИВ. Световната здравна организация съобщава, че случаите в Европа за последните десетилетия са 120 хиляди, което означава, че трябва политиците на национално равнище да се заемат с този проблем. Трябва да инвестираме повече в лечението, повече е, в превенцията, повече в образованието и да подкрепяме, разбира се, страните, е, е, трети страни. Госпожа Билбао. Благодаря, господин председател. Огромна част от европейските граждани подкрепят целта да се е, ликвидира спина до 2030 година. И това не е просто емоционална реакция. През 80-те години в едно рибарско селце, в, които, в което аз съм родена, тази е, болест е, сложи край на живота на петима от моите приятели от училище. Твърде много хора, които които бяха експериментирали с наркотици, е, паднаха жертва на тази болест и в, на техните погребения се шептеше тази дума, а сега може да се погрижим много по-добре за жертвите и за семействата им. Това е враг, който е много по-видим, много по-добре го познаваме но все още има сериозни предразсъдъци и всъщност лицето на спина е лице на жена. Много повече жени са засегнати. Трябва да направим нещата безопасни за хората и до 2030 година поне 90% от хората с хив да бъдат диагностицирани и поне 90% от тях да са в лечение, така че да се диагностицира, така че при диагностични тестове е, да не се установява наличие на вирус. Председателят Имаше проблем с превода в френския канал. Няма как да ви помоля обаче да повтаряте своето изказване. Просто информирам, за да се предприемат съответните мерки. Предприятели са мерките? Да. Благодаря. Господин, Полчак, две минути. Мой приспевък бих хотел за... Благодаря, господин председател. ще акцентирам върху превенцията и отново върху превенцията, но изявлението на комисията трябва да бъде оценено. Мога да кажа, че високо ценя ролята на Европейския съюз в тази област. Половината от е, финансовото участие в е, глобалния фонд е, за борба с AIDS, малария и туберкулоза са средства от държавите членки на Европейския съюз. Това е похвално и трябва да бъде подчертано. Според мен, тази болест показва, колко е напреднала медицината през последните 30 години. През 80-те спин беше нелечима болест. Днес е до някъде лечима. Все още обаче това е заболяване, което никой от нас не би желал да има. В източна Европа, за съжаление, хората спряха да се страхуват. 120 хиляди новозаразени всяка година са много показателна цифра. Целта да се изкорени спин до 2030 година е много амбициозна, но според мен при този ръст на заразяване няма да бъде постигната. Трябва да инвестираме повече в научните изследвания и в профилактиката, както казаха редица колеги. За съжаление, моята страна, Чехия, също няма много добри показатели в борбата с спин. Ние премахнахме някои от програмите за превенция и заболяването се върна при нас. Ние имаме най-високия брой заразени през миналата година от началото на събирането на статистически данни в нашата страна. Трябва да се подчертае, че трябва да се инвестира не само в борбата с болестта, но и в научните изследвания и да се подпомогнат всички онези страни, които са засегнати от бедност и не могат да помагат на своите граждани адекватно. Благодаря госпожа Шалдемозе. Благодаря. Е, минута и 30 секунди разбрах, че имам. Докато аз говоря, от спин ще умрат трима души по целия свят. На всеки 30 секунди от болестта умира един човек. 40 милиона души са заразени а, още 2 милиона всяка година се прибавят а, към тях. Добрата новина е, че ние сме се споразумели да работим по въпроса. Поставили сме се за цел да изкореним епидемията от СПИМ до 2030 година. Целите на хилядолетието, поставени през 2000-та година, работят. Въпреки това е обезпокоително това, което четем в доклада на Обединените нации, а именно, че ако продължим да действаме по начина, по който действаме сега с същите мерки, броят на заразаните ще се увеличи. Това означава, че е необходимо повече действие, необходимо обаче и повече финансиране, по-добър достъп до а, медикаменти, макар че медикаментите не са единственият а, път Необходима ни е в допълнение информационна кампания, за да се знаят начините по които можем да се заразим. Много се радвам да видя, че, е, че Европейската комисия отдава по-голям приоритет и поставя на челно място в своята програма тази тема. Комисар, от року 2009 до року 2014 клесал почет two thousand Госпожа Заборска. Броят на заразените е намалял през последните години. Намалял е броя на заразените е, жени. Превенцията при е, жените е, в детеродна възраст продължава да бъде проблем. Е, друг е, проблем е и че в повечето засегнати страни е, в Африка повече от половината деца, заразени с вирус на, ХИВ, не са прегледани след раждането им, за да бъдат диагностицирани. Католическите здравни организации вършат много работа в това отношение, защото те вярват, че новороденото трябва да бъде обект на специална закрила. В училището Света Елисавета в Братислава католическите организации и работят с студенти в страните от Африка и Азия, които работят с новородени. Е, и се борят е, срещу догмата, че е, заразените деца не бива да се раждат, жените трябва да се подложат на аборт. Това, което всъщност е нужно на детето, е то да, е то да бъде лекувано още в първата седмица след своето раждане. Опита от работата на място потвърждава, че Семейството е, е много важно и подкрепата на семейството е много по-важно, отколкото абортите и автоматите за презервативи, защото семейството носи отговорността. Благодаря, господин председател. Нека първо да благодаря за направеното за борба срещу хивспин и много се прави по света. Действително, в Европа разполагаме с най-добрите лекарства, с най-добрите технологии, но за съжаление цифрите показват, че най-големият процент заразени са млади хора. Това е ужасяващо. Говоря за своята страна, Латвия. Виждаме, че броя на заразените се увеличава най-вече сред младите. Много често това е свързано и с използването на наркотици. Благодарение на подкрепата на Световната здравна организация бяха създадени три центъра за лечение в Латвия. За съжаление обаче тези центрове за превенция не са достъпни за всички, особено за хората в селските райони. Разбира се, в моята страна и в източна Европа положението е по-добро от отколкото беше в края на 90-те години. Много от заразените, както разбираме, са в Африка на юг от Сахара – това означава, че трябва да се борим срещу религиозните култове, които насърчават е, сексуалните посегателства. Преминаваме към процедурата на спонтанни изказвания. Има четирима души, които са поискали думата. Господин Хейс, заповядайте. Благодаря, господин председател. Аз също искам да приветствам представителя на комисията в нашата зала тази вечер и за важната и работа като партньор на ООН преди срещата. Както бе казано, през последните години много бе извършено в тази област, но все още са изключително голям брой хората по целия свят, които живеят с действителността на спин. 40 милиона души са засегнати – а истината е, че поне 16 милиона от тях живеят с болестта в следствие на това, че са приемали антивирусни лекарства и са се подлагали на изследвания. Аз приветствам дебатите. В моята собствена страна миналата година отбелязахме най-високия брой нови случаи за последните пет години поне една трета от хората в Ирландия знаят, че има вероятност да са потенциални вирусоносители. Затова ние трябва и в бъдеще да разширяваме разяснителната работа. Господин Капуто. Е Благодаря много, господин председател. Спинът се отрази на едно цяло поколение – Пинът засегна всички дневни редове на медицинските конференции. Той стана бич за целия свят. 30 милиона души живеят с хивспин, но само половината се лекуват. Затова трябва да бъдем амбициозни, трябва да бъдем бързи и да се създаде подходяща политика, да се увеличат центровете за лечение, да има политика в областта на здравеопазването, която да намали първо броя на хората, които умират от спини, е, освен това да се бори срещу дискриминацията поради спин. О, не трябва да а, вземе сериозни решения и никой да не бъде оставен на страна. Това трябва да е борба, която да е на пълно приобщаваща. Медицинските средства, с които разполагаме сега, могат да ни помогнат да постигнем целта за ликвидация на спина до 2030 година. Но за да стане това, тези медицински средства трябва да са достъпни за всички, дори в най-бедните страни. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин председател. Приветствам факта, че е, Обединените нации е, се занимават е, с проблема и това ще стане в среща на високо равнище в Нью Йорк. Фактите будят безпокойство, защото 36,9 милиона души по света са заразени. Африка е центъра на епидемията с повече от 25 милиона заразени през 2014 година. След 2004 година са предоставени повече средства за борба с хефиспин. и спин. Въпреки това епидемията се разпространява средствата за борба с заболяването все още не достигат. Необходимо е Европейския съюз да отделя повече средства за изследователска работа защото това е начин да се борим с епидемията. Трябва да направим така, че голямата част от заразените да има достъп до лечение и превентивни мерки. Следващият оратор. На едно особено пример, kojega съм proživljavao 90 ти Искам само да споделя с вас един пример от личния си опит. Той датира от 90-те години. Всъщност, този пример ме научи, че осведомеността е от огромно значение. И онези, които са заразени е, с ХИВ и с СПИН, могат наистина да се превърнат в проблема за общността, в която живеят. Тъй като те имат е, деца, които ходят на училище и жени, които говорят с съседите всеки ден. Беше през 90-те години и човека, когато познавах, живееше в малко градче. Ще подчертая едно. Образованието и превенцията са това, в което трябва да инвестираме. Европейският съюз следва и в бъдеще да бъде лидер. Само ако повишаваме осведомеността, ако сме открити по тази тема с хората, ако инвестираме в образованието можем да допринесем за изкореняването на епидемията. Благодаря. Господин комисарят има думата. Господин председател, уважаеми дами и господа депутати, благодаря ви много за изказванията. Много от вас споменаха изключително важни въпроси. Рано диагностициране, рано лечение, превентивни мерки, национални политики в областта на наркотиците, борба е, в областта на правата на човека, борба срещу сексуалната експлоатация, достъп до лечение, патентовнето, репродуктивни и социални права на жените и момичетата, борба срещу стигматизацията, социални инвестиции, лечение на цени, които хората да могат да си позволят. Благодаря ви много. Всички тези неща са изключително важни. Благодаря ви за изказванията. Ясно е, че борбата с хив спин не е само наша борба. Но ние сме положили много усилия, независимо от това. Все пак хив спин засяга всички страни и трябва да работим в сътрудничество. Той засяга най-вече най-уязвимите и не спира, не се спира пред националните граници. Затова трябва да работим с уязвимите групи и тук сред нас и онези, които живеят в страните, които не могат да си позволят универсално здравно застраховане. Трябва да се предприемат мерки и в Европейския съюз, и в съседните страни, и навсякъде по света с всички инструменти, които са на разположение на Европейския съюз и за това се надявам, че срещата на високо равнище по-късно тази седмица ще служи да ам, покаже нашата решимост. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин